Ladies and gentlemen, it's now 2.30. Дами и господа, 14.30 е. е Щехте да имате удоволствието аз да председателствам, председателствам, но ето го и председателят, малко по-рано, отколкото го очаквах. Той ме беше помолил да стана модератор днес след обяд, подобно на днес сутринта. Да и да ви нареждам какво да правите цял след обяд, но за ваше щастие той е лично тук и сега ще вземе председателското място и аз го напускам. Uh, Тъй като господин Кирхоп започна заседанието, аз ще спазвам графика. Първо, помоли господин Кирхоп да ме замести за половин час. А, той не си беше завзел мястото ми, не беше вдигнал революция. Аз давах интервю за министерското заседание днес, но свършихме на време, така че Дойдох на време, макар че той не слуша в момента. Искам да му благодаря отново за това, че председателстваше. Той е председателства, когато другите заместни председатели не могат. Искам да му благодаря. И в други случаи го е правил. Искам да му благодаря. Благодаря, че помага и на мен, и на секретарията. Благодаря. Um, yes, the... И много се радваме, когато ти си председател. Трябваше да го кажа официално. Благодаря, колеги. Нека да приемем дневния ред отново. 6, 7 точка и 8, които бях докладчик, трябва да бъдат отложени, тъй като становището на правната служба а, не е налично днес, а трябва да бъде представено днес. Ако няма възражение, дневния ред се приема така, както е изменен. And then it also и така продължаваме към одобрението на препоръките на координаторите правило 205. Ще говоря максимално бързо. Избор на докладчици. Госпожа Моника Хопар от НЕП за доклада 2011-93 за сексуалната експлоатация на деца има някои... Има няколко такива избрани докладчици, ако може да ви обърна внимание. Ска Келер от Зелените, предложението за решение на съвета, създаване на временни мерки, що се отнася до международната закрила, Италия и Гърция. Това е механизма за преразпределение. След това избиране на докладчик за становище. Тук господин Петър Недермюлер, мобилизиране на инструментите за гъвкавост за временни мерки в сферата на международната закрила за Италия и Гърция. Сега е имаме още допълнителни дни за раздания на Либе. Отново, колеги, знам, че е много деликатен въпрос, но тези допълнителни дни за състояние на комисията трябва да бъдат одобрени защото иначе много работа ни чака. Координаторите одобриха. Става дума за втори или четвъртък след обяд. Понеделник 6 юли Страсбург в 19 часа за среща с комисаря Аврамополос и върховния представител Могерини в рамките на стратегическия доклад за миграция. Това е понеделник в Страсбург. Е, положението на медиите в Словакия. Това е едно искане от координаторите след решението на словашкото правителство да забрани всякаква комуникация между правителството и вестника Енденг. Координаторите решиха, че председателят ще напише писмо до Европейската комисия, като попита какво мисли комисията по въпроса. Що се отнася до по-доброто нормотворчество? Координаторите на Либе предлагат да се напише писмо до председателя Шуц, където да се запишат приоритетите на Либе, имайки предвид преразглеждането на правилата за по-добро нормотворчество. След това мисии. Отново, ако колегите искат да ме слушат внимателно, особено ако пътуват мисии. Първо имаме мисия до Финландия, пакета за интелигентните граници. Трима души ще заминат на тази мисия, а не четирима, така както бе разрешено. Един член на НП, един на социалистите и демократите, който ще покрива двамата докладчици, един от ЕКР. Е. Съвместна мисия до Сицилия, Либе и бюджет. Либе ще бъде представен от шестима членове с допълнителна възможност да ги съпътстват депутати от Италия. Мисии, организирани от други комисии, координаторите решиха да поискат асоцииране към мисията за форума за управление на интернет 2015 в Бразилия. Председателя ще напише писмо на три комисии, Трекол от Юри и СТОА. Предложение за резолюция по правило 133 от правилата за нашата работа не се изискват последващи действия и сега бързо ще ги изчета. б 7 наклона черта 2015, б 8 наклона черта 15 за ролята и функцията на полицейските сили, B80486 наклон черта 2015 за Европейската прокуратура, B80519 2015 за конфискиране на стоки, които проистичат от престъпна дейност, B80488 2015 за Ислямска държава. След това петиции, правило 126 процедурния правилник. Координаторите препоръчват да се напише писмо на комисията 5 Що се отнася до петицията 040114 от Даниел Пеня Джордана, Испания за Фронтекс. Това е петиция за увеличаване на компетентностите и финансирането. Одобрявате ли тези препоръки на нашите координатори? Благодаря, считат се за одобрени. И също така искам да спомена в края на тези бележки, да извадите картите си за гласуване, защото в 16.20 ще гласуваме. Много е кратко гласуването, но е много важно, така че погрежете се да имате карти за гласуване. И така, колеги, сега преминаваме към основната точка от дневния ред. Предотвратяване на радикализацията и набиране на европейски граждани от туристични организации Рашида Дати – нашия докладчик и трябва да обсъдим доклада. Както знаете, това е много сложна тема и вече сме водили дебати в Либе. За това ще дам думата на докладчика, за да представи своя проект доклад. Госпожо Дати, имате думата. Мерси, Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Ще бъда кратка, защото според мен най-важното е да чуем предложенията и коментарите на членовете на тази комисия. Аз ви изпратих проекто доклада за радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на терористични организации. В рамките на този доклад съм се опитала да покрия всички аспекти, по които трябва да предприемем действия. Това стана ясно от всички изслушвания, които проведохме. Всички ни приканват за общата стратегия за радикализацията и вербуването на граждани в Съюза от страна на терористични организации. Не може всяка държава членка сама да предприеме индивидуални мерки. Не може всеки да действа сам в собствения си двор. Трябва всеки да може да реагира в случай на атентат или на някаква заплаха в съответната държава. В случая с Франция – след случилото се през януари, след атентата, си дадохме сметка, че сме много изостанали по отношение на превенцията на радикализацията. Изостанали в сравнение с Дания или с Англия или дори с Белгия. Това показва, че е нужна дискусия на европейско равнище. Какви са въпросите, които поставих в доклада? Първо, как да предотвратим и да идентифицираме по-рано евентуалната радикализация на европейските граждани? По време на изслушванията стана ясно, че без значение за коя държава членка говорим и без значение за кое физическо лице говорим, радикализацията и вербуването стават най-вече по интернет. Това е, вече е безспорно. И тук се смесваме с дискусията за свободата на словото. Но така или иначе, интернет се превърна в военен лагер за всички тези, които желаят да се радикализират. Той се превърна в бойно поле. На второ място, лица, които изобщо не са били засегнати от тази тенденция, в крайна сметка биват вербувани и се радикализират в затворите. Тези, които излежават присъда за терористична атака, имат дълга за излежаване присъда. И много често тези, които биват радикализирани в затвора, са тези, които излежават кратки присъди. И тъй като не знаем а, как да идентифицираме тези лица, тези лица излизат на свобода и се превръщат в бомба с закъснител. Затова бих искала да има наказателно-правни санкции на тези, които вербуват в интернет. Всички са много наивни интернет доставчиците и не само. Да не забравяме, че това са терористични организации, които разполагат със солидни финансови ресурси. Така че предлагаме или да се заличи съдържанието, в което се възхвалява тероризма или пък на високо равнище да се правят контраизявления относно радикализацията. Не може да оставим на интернет да се справи с всичко. Това не е комуникационен канал, който трябва да служи за подобни послания. Не може да има интернет сайтове, в които се възхвалява радикализацията и тероризма и да се вменява омраза не може да останем с кръстени ръце пред тази тенденция. Затова изпратих писмо на основните доставчици на интернет услуги. По отношение на заведенията за лишаване от свобода. Бяха проведени проучвания и стана ясно, че е, без значение дали говорим за Англия или за Франция, е, охраната в затворите се нуждае от обучение. Радикализират се хора е, в затвора, само защото там те установяват връзка с вече радикализирани терористи. Хора, които са просто изгубени, започват да взимат претекст от религията, за да могат да се радикализират. Има различни притчи, които се използват и лицата по никакъв начин не се обръщат към съответния имам, за да кажат, че се чувстват загубени тази липсва се запълва от радикализацията. Затова трябва да се получим от опита, който вече се прилага в някои заведения за лишаване от свобода. Опит по отношение на идентифицирането на лица, които могат да се радикализират. Охраната в затворите не разполага с достатъчно квалификация, не разполага и с достатъчно информация за начина на радикализиране – дори да разполагат с информацията, хората не знаят как да я тълкуват. Ето защо се нуждаем от обучение на персонала, за да може той да засича информацията и след това да я предава на компетентното лице, за да може да се предотврати радикализацията или освобождаването на лица, които биват вербувани в затвора. На следващо място ролята на образованието и на интеграцията. На европейско равнище в началото казахме да ползваме френския модел, английския модел, немския модел. Всеки беше разработил своя модел, а днес това се превърна в европейска тема, защото засяга европейските граждани. Така че по отношение на интеграцията и на образованието стана ясно, че се нуждаем от европейска стратегия. Само така ще можем да интегрираме и да образоваме. На следващо място. Превентивните мерки. Как бихме могли да предотвратим вербуването на европейски граждани от терористични организации и как да предотвратим връщането на вече радикализиралите се на територията на Европейския съюз. Ясно е, че все повече европейски граждани са засегнати от тази тенденция, тъй като по-голямата част днес от джихадистите или от чуждестранните бойци отиват на бойното поле и не остават винаги в Европа. Ако се срещнете с представители на иракските власти или с властите в Сирия или в Афганистан, ще видите, че те казват, ние не можем, не можете ли вие да възпрете тези бойци, които идват да се бият у нас? европейските граждани отиват в тези държави и когато се завръщат в Европа, трябва да бъдат подложени на някакъв контрол. още една тема, която обсъдих по-скоро с групата на зелените, а именно по-доброто сътрудничество по отношение на финансирането на тероризма. Не можем да кажем, че държавите пряко финансират тероризма, защото така доста бихме улеснили задачата. Може да се започне съдебно производство срещу държава членка, за която фактите показват, че тя пряко финансира тероризма. Не, не бихме могли да действаме така. Системата е малко по-коварна. Ако минете през субсахарска Африка, ще видите, че там от точно определени европейски държави се финансират различни мисиомански училища и под предлога, че децата няма достъп до образование. Така се финансират училища, в които се използва салафитската идеология. Това се случва в Субсахарска Африка и, и именно в тези училища децата се радикализират. Спомняте си карикатурите на Мохамед в някои европейски вестници, в тези държави се стигна до граждански войни. А и именно тези държави се ползват от финансиране от Европейския съюз. Аз се обърнах към държавите членки, и ги помолих да се включат в усилията за проследяемост на финансовите потоци. Призовах за по-голяма прозрачност на европейско равнище. Спомняте си споразумението с САЩ относно финансовите потоци. Имаме контрол върху финансовите потоци, които отиват към терористичните организации. Можем да приложим същото и в Европа. Как да се справим с връщането на чуждестранните бойци на европейска територия? Знаете ли, в Европа имаме много добри практики. Проведохме изслушване в Европейския парламент на което участва една мрежа, която събира всички тези добри практики. Аз смятам, че тези добри практики трябва да бъдат консолидирани и да се превърнат в европейска стратегия. Всички европейски държави проявяват висока степен на ангажираност и желаят да защитят европейските си граждани от тези, които се връщат от бойното поле. Сега, дали това ще бъде уредено чрез наказателно управни мерки или не, е, трябва да се вземе решение. Много от е, връщащите се са били шокирани от видяното, така че тези, които се връщат, трябва да бъдат е, настанени в специални центрове, които да ги дерадикализират. Да не забравяме, че всеки ден на европейска територия се връщат лица, които са били шокирани и изумени от видяното на бойното поле. И а, държавите членки казват, а, че не могат да се справят. Те приемат тези лица, разпитват ги, но няма никакви практики, които да се използват в последствие. Затова се нуждаем от европейска стратегия в това отношение. Това е в общи линии същината на доклада, както и основните аспекти, върху които работих. Проведохме, както казах, няколко изслушвания в различни европейски държави и така изготвих доклада, който представя на вашето внимание днес. Благодаря. Thank you very much, Thank you. Благодаря, госпожо Дати. Благодаря и за това, че много сбито се изказахте. Имаме много дълъг списък с изказвания. Е, всички това живо ги интересува и много работа е извършена по този въпрос в политическите групи. Наистина животрептущ проблем. Първо, целият този въпрос за чуждестранните бойци и как се справи с него съдебната система и след това дерекали дерадикализацията, както споменахте, интернет, затворите и така нататък. Това тече вече доста време и много хора от различни становища. В самото начало ще задам своя въпрос, който може да доведе до изменения, може и да не доведе, може другите колеги да последват, но става дума за сравнителния подход. Споменахте Обединеното кралство, господин Киркхолп има становище по въпроса, но смятате ли, че има достатъчни проблеми в държавите членки? Знам, че има добри програми, имали сме семинари в парламента, аз съм помогнал на моята група да покани гости от моята държава членка тук в парламента, но има ли достатъчно качествена работа и програми според вас? във всяка една от държавите членки по дерадикализацията. Достатъчно ли е? There is some good work being done, but my concern... Моето безпокойство е в собствената ми държава членка. Много работа се вършеше на високо качество, в регионален план, в някои затвори, например. Но, а като се вгледам, това, което ме безпокои е е, че качеството, финансирането не са от най-високо качество. Ако сравним големите държави, това, което те правят, като Франция, Обединеното кралство, Германия, Белгия, достатъчно високо ли е качеството на отговора в училищата, в затворите? Какво сравнявате? Другия въпрос е култовия елемент – психологията, да изключим религията. Какви ще са отговорите? Питам, но мисля, че се отдалечаваме от простите отговори и трябва да започнем да даваме конкретни отговори. То питам, защото това искат хората. Поне знаят, че в моята държава членка е така. И сега вече ще започна да давам думата. Започвам с Ана Гомеш е, записала съм колегите в реда, в който са вдигнали ръка. Благодаря. Аз ще се говоря. Ти си докладчик. Да, от социалистите и демократите. Искам да благодаря на госпожа Дати за доклада. Той е една отлична основа за работата ни. Много е изчерпателен. И в моята група най-вероятно ще има несъгласни, например по формулировките. Желанието ви да има директива за регистрационни пътнически данни. Аз го разбирам, до някъде може би го подкрепям това, но докладът е много изчерпателен. Моите коментари, но аз всъщност много се радвам че не давате възможност да се говори за религиозни явления. Това не е основният елемент зад тази битка. Зная какво искате да кажете и защо се вълнувате, но трябва да се говори и за ислямофобията, защото напоследък това също нараства в нашето общество и това е много опасно и не бива да се страхуваме да се борим с това явление. Но разбирам безпокойството ви и разбирам защо сте го включили. Има глава и всъщност много ми харесват връзките между външната сигурност и вътрешната сигурност, но може би там бихме могли да бъдем малко по-конкретни и наистина имаме нужда да надграждаме надказаното от вас за ролята на финансирането на тероризма и ролята на определени държави в финансирането на тероризма, които финансират мадрасетата. Но не може да затваряме очи пред това, което ни би очите Саудитска Арабия. Чухме го вчера в Афет. Между другото, между другото вчера в Афет имаше координатор пред нас, който говори. Това е координатор за борбата с тероризма. За да един по цялостен подход, трябва да има общи заседания, Либе и Афит, защото, както казахте, това е и въд, проблем на вътрешната сигурност и проблем на външната сигурност. И в този дебат вчера е, някой спомена Саудитска Арабия като умерена страна. Аз съм докладчик за Саудитска Арабия, следя случващото се там и защо не мисля, че това е умерена страна особено що се отнася до финансирането на тероризма и цялата мрежа. Дори и напоследък Саудитска Арабия да се е превърнала в жертвата на същия този тероризъм. Мрежата за финансиране е неизбежна. И аз може би ще допринеса към доклада ви тук. Също така Искате обща дефиниция за чуждестранни бойци. Тази дефиниция е неприемлива, защото е ефемистична. Говорим за граждани на Европейския съюз, които се присъединят към терористични организации, за да се бият на тяхна страна. Когато посетих Ирак, по време на нападенията в Париж, хората в Ирак ме, писах, ме питаха, защо говорите за тях като за чужденци. Те са вашите, са европейци. Така че защо си позволяваме такъв ефемизъм? и трябва искаме обща дефиниция на бойците, европейци или други, които се присъединяват към терористични организации, които са заплаха и които трябва да спрат, за да можем да спрем набирането на нови хора. Също имаме нужда да наблегнем повече на ефективността на съвместните операции, както на национално ниво, така и на европейско. Когато последно посетих а, една от тези мисии в, а, и, след атаките в Париж. А, знаете, почти няма никой не беше очаквал нещо подобно. А, също така имате един параграф относно а, семействата. Много важен елемент за това как да подкрепим а, семействата, където а, установим, че има такива рискови членове. А, и също последно изречение казва председателя. Председателят прекъсва. Да, знам, че а, темата е много, а, много деликатна, много чувствителна, но списъкът за желащите да взема думата е много дълъг. И ви моля да се придържате към две минути. Защото списъкът е наистина е много дълъг. И сега от ЕКА, докладчика Сянка Тимоти Керкъп. Ще се опитам да бъда кратък. Господин председател, наистина темата е много важна. И първо искам да поздравя докладчика за много детайлният анализ във въведението и смятам, че тук наистина слагаме важните неща. Ще започна с въпрос. Какво е радикализацията? говорим от много време. Непрекъснато навсякъде чуваме този термин радикализация, радикализация. Това хора, които а, действат радикално ли е? Или, нали са, или пък това са хора, които действат отвъд допустимото човешко поведение, било заради религиозни възгледи или за политически, заради политически такива, или пък екстремизъм в някои от религиите и начина по който я практикуват. Е, нещата са различни. Ако погледнете нещата извън Европейския съюз, е, е, ще видите радикално поведение в някои, сред... някои държави в Средният и Близкият изток. И това, което виждаме, е всъщност битка между отделни течения в една и съща религия. А това, което тук имаме, са европейски граждани, които отиват да се бият за това, което те считат за важна кауза. И е, съответно се връщат, може би, с радикални възгледи все още, като се опитват да осъществят някакво престъпление тук в Европейския съюз или може би пък разочаровани. Аз имам известен опит в това отношение. Бях министър и отказах обратното връщане на някои хора в Обединеното кралство, защото те практикуваха вид радикализиран, радикализирана религия, която беше много опасна за някои, за младежите у нас. И мисля, че това се дължи сега на промените на ресурсите и на обучението, мисля, че обаче само с обучение ние ще можем да противостоим на тази тенденция. И е няколко основни елемента. Първо, трябва да се опитаме да отрежем финансирането на тези е, организации, било то престъпни, било терористични организации. Трябва да обменяме повече информация между държави членки. Определено съм разочарован от липсата на достатъчно голям обмен на информация. Имаме нужда от тази полезна информация – и а, смятам, че тази директива за пътническите данни ще бъде полезна. Съществуващите мерки трябва да бъдат развити също и не трябва да считаме, че всичко е по вина на интернет. Интернет само увеличава размерите на явлението, но това, което се случва сега е, че виждаме хора, които напускат държавата е, родителите, остават родителите си в Обединеното кралство и заминават да се бият. Тоест, виждате, че ситуацията е сблъсък между възгледи вътре в самото семейство и в самата държава. Не винаги това се дължи на интернет. Така че, а, като цяло, увода в този доклад е много добър и а, съм много благодарен на докладчика за инициативата. Благодаря, Тимоти. А, да, мисля, че много хора ще гледат този доклад, но това е друг въпрос. А, и а, може би, ако много желаете да се изказвате, ще трябва да махнем от дневния ред следващата точка, което е моя доклад, но добре. И така, Майте, която е докладчика в сянка от Алден. Заповядай. Ще се опитам да се придържам към отреденото ми време. Благодаря на докладчика за ангажираността и за свършената работа, начина по който се опитва да поиска една глобална стратегия от комисията е забележителен. Ако погледнем обаче този доклад. По-скоро би трябвало да говорим за превенция на радикализацията у европейските граждани. Мисля, че тук или трябва да добавим някои обяснение, или трябва да заличим някои точки. Мисля, че посланието към комисията трябва да е ясно и това, което ще кажем е, че трябва да има действия и че стратегията за борба с тероризма трябва да бъде глобална. Ако искаме да наблегнем на превенцията, добре, но това не е достатъчно. В такъв случай трябва да добавим репресия. Не знам как точно трябва да процедираме, но мисля, че има някакво разминаване между заглавието и съдържанието. Но нека да сме наясно с едно. Без значение какво е заглавието или пък съдържанието, ние искаме глобална стратегия – която да ни позволи да неутрализираме този тежък, това тежко сериозно явление за нашето общество. Да се направи превенция на радикализацията, да се помогне на рисковите групи или да се радикализират връщащите се. Мисля, че частта, по която не сме работили достатъчно, това е превенцията. И трябва да се ориентираме също и към други а, насоки, не да разчитаме само на добрите практики, но да се съсредоточим и върху други стратегии. Има голямо поле за проучване тук. И тук трябва да развием дерадикализацията това отношение посланието ни към комисията трябва да е ясно. В момента сме само в началото на това средство. Трябва да напреднем повече, по-бързо и да не разчитаме само на събиране на данни или обмена на добри практики, ако искаме целите посочени от госпожа да, ти, да се превърнат в реалност, трябва да, да проучим всички възможности. Нека да видим, например, обмена на полицейски практики относно репресиите. Но относно превенцията, там трябва да наблегнем повече и да развием темата. Благодаря. Барбара Спинели сега. Do you give me two or three minutes? Barbara, every... Господин председател, три минути. Не, Барбара, казва председателя, всички говорят по-дълго, отколкото трябва. Още от самото начало. Вярно, докладът е много интересен, да, но, колеги, не ви обвинявам за това, че говорите по-дълго, но, за съжаление, имаме и гласуване след това. Моля ви, бъдете дисциплинирани ще има и дискусии относно измененията, така че ще имате още възможност да се говорите. Вземете пример госпожа Дати. Иначе... Искам в самото начало да кажа благодаря на Рашида Зати за нейния доклад. Много задълбочен. Много важни елементи подчертава основните контакти с жертвите, например, за това, че признава НПО и тяхната роля и гражданското общество. Разбира се и за заключението за превенцията и репресията. Но тук обаче излизат някои съмнения и предложения, които бих искала да направя. Съмненията ми са свързани с общата постановка, която противоречи на заглавието, т.е това, което се казва в началото за превенцията срещу репресията. Предложението за резолюция всъщност включва двата елемента и накрая какво се получава пре, превентивна репресия, което е доста обезпокоително и припомня на филма Minority Report. Сега няколко момента ще засегна. Първо, радикализацията в затворите. Имам някои съмнения около създаването на сегрегация вътре в затворите, нещо като гето в гетото. Това познавам много добре в Италия, прилага се към най-опасните мафиози и не знам дали може да се прилага към това, което ние смятаме за потенциален терорист. Т.е. някой, който още не е извършил нищо, но го смятаме за потенциален такъв. На второ място, превенция на радикализацията в интернет. Имам безпокойства в този смисъл и мисля, че контролът на интернет е нещо много трънливо като въпрос. Вие дефинирате виртуалното поле на радикалите интернет. Една фраза, която ми прилича много на онова, което каза Умберто Еко преди няколко дни. Интернет е виртуалното поле на идиотите. Това са две обобщения, които разбира се са неприемливи. Un altro punto e riguarda l'educazione. След това образованието и приобщаването. Смятам, че е изключително важно и много интересно това, което казвате за мусулманската религия. Смятам, че е необходимо истинско обучение на имамите и тяхната работа в затворите да бъде призната. Накрая пътническите данни. Ние, аз и моята група, сме против тези данни като институция. И след това а, САЩ и Персийския залив и финансовите потоци. Сътрудничеството с САЩ е нещо. И трябва да ви припомня, че борбата с тероризма в САЩ се провали в гръм и трясък сътрудничеството с Персийския залив смятам за много опасно, като се има предвид финансирането, което се дава на ИДИЛ. И искам да припомня по отношение на ИДИЛ, те се финансират първоначално дори от щатите. Благодаря. Thank you very much, Barbara. Благодаря, Барбара. Отбелязваме си вашите точки. И сега от докладчиците Сянка Джейн Ламбърт от Зелените. Благодаря. И аз искам да благодаря на докладчика за този доклад с много интересни и полезни точки в него, а също относно контекста, в който трябва да разгледаме а, този проблем относно човешките права и свободи. Относно дефинициите, може би всички си мислим, че разбираме какво значи радикализация, но това като че ли изхожда от крайно радикална политическа позиция. И също приветствам, имайки предвид чувствителността на въпроса, нека да не забравяме, че тук не се средоточаваме само върху една идеология или вяра. Защото това, което се случва на украинско-руската граница, там също имаме и можем да кажем, че имаме европейски бойци, чуждестранни европейски бойци, които участват и от двете страни. Така че не бива да влизаме в крайни категоризации, особено по, ня... по отношение на някои общности. А за интернет, използването на интернет, бих желала да внеса някои изменения, най-вече относно върховенството на закона. Нашият парламент вече говори по този въпрос за законодателството и контрол на интернет в миналото. И нещо друго важно относно обучението и развитието на интеграцията и критичното мислене. Мисля, че това е от ключово значение в превенцията. Съгласна съм с колегата от ГОЕ, от Обединената левица че заемането на позиция относно PNR, относно пътническите данни, не е, е някаква политическа позиция по този въпрос. А относно дефиницията за чуждестранните бойци. Трябва да приемем, че те всички са под един знаменател. Дали ще подкрепят Кюрите в Кобане или пък а, ще воюва за ИДИЛ, това, са, това е също явление. И смятам, че имаме нужда от повече експертиза и че има също едно такова измерение, на което трябва да се спрем, но така иначе е много полезно начало. Благодаря. Благодаря, Джин. А сега Кристин Реводалан. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата за този доклад с интересни констатации, препоръки и разсъждения. Текстът подчертава справо добавената стойност на Европейския съюз за борбата с радикализацията и е, набирането на европейски бойци. Трябва също така да се сложи акцента върху някои аспекти на радикализацията. Ще представя изменения по този въпрос, най-вече причините за тази радикализация. Не да, да твърдим, че разбираме цялото явление, но поне да покажем, че не е еднакво навсякъде. Това, което свързва тези лица или бъдещи радикализирани лица, това не е религията. Религията може да бъде причина, но не единствената. Текста също включва интересни идеи за интернет като платформа за дерадикализация. И е, тези речи за дерадикализация обаче трябва да бъдат добре обмислени и да включат основните европейски ценности, толерантност и съвместно съжителство. Трябва също да помислим за методите на обесърчаване, а, така че да се а, обесърчат опитите за терористични действия в нашето общество. Трябва да наблегнем също на методите за дерадикализация, които минават най-вече през обучението на младите. И не трябва да критикуваме идеите, а по-скоро а, насилието, към което тези хора прибягват. Благодаря, Кристин. А сега Жерар Депре. Е, Благодаря, господин председател. Присъединявам се към а, е, всички, които похвалиха работата на госпожа Дати. Няма да добавям повече, защото мисля, че вече доста хубави неща се казаха, но няколко забележки. Първо, смятам, че госпожа Дачи е доста строга към комисията, особено когато иска да се установи възможно най-бързо една стратегия за превенция на радикализацията. А имам елементи от 2014 на комисията, които говорят точно по тази тема. Така че мисля, че трябва да има актуализация от нейна страна също няколко фактически елемента, които трябва да се обновят. Не говорим за интернет платформа, която ще бъде оперативна в Европол от 1 юли. Мисля, че тук трябва да се актуализира също. И друго, един по-фундаментален въпрос по това, което наричате централизиран капацитет и национален капацитет в интернет всяка държава членка, казвате, трябва да сложи, да изгради едно звено, което да следи за съдържанието. Мисля, че ще бъде по-добре и ще имаме повече оперативност, ако това стане на ниво Европол. И именно там трябва да тръгнат да се създават условията, елементите, защото ако имаме един един немски екип. Той ще трябва да, се, да следи какво се случва в една част и от Швейцария, и в Австрия, и в Германия, и в част от Люксембург. И е става голямо объркване. Мисля, че много по-добре ще е Европол да следи тези е, неща и да поиска, примерно, оттегляне на опасно съдържание от даден сайт – и ще стане много по-лесно и бързо, колкото ако някоя малка европейска държава иска едно такова нещо. И а, мисля, че трябва също да се спрем на точка 9, където говорите за наказателни санкции. Формулировката не е съвсем адекватна. Наказателните санкции не могат да засегнат човек, който не е извършил нищо. Те са а, за някой, който вече е извършил нещо неправилно, нещо лошо. И също по точка 21 за пътническите данни. Има много забележки, но две забележки в заключение, господин председател. Има нещо, което е извън доклада. Не всеки отива да се бие. Има хора, които са предразположени заради обективни условия в средата, в която живеят. Хомофобията и други елементи са също част от нашата идея. И има също така, а, има такива, които отиват за да преживеят една епопея. Така че ние а, трябва да създадем условия, които ще, ще смажат идил. Никой не отива да се бие, ако знае, че ще се губи. Благодаря. Томаш Чедровски. Pane předsedo, eh, protože si, Klode, vážím tvého času a vím, že jsi věnoval tvé zprávy. Благодаря, Клод. Ще бъда кратък, защото оценявам вашето време и знам колко сили сте положили за вашия доклад. Искам просто да приветствам този доклад. Много добър и а, детайлен. Този, цялата тази комисия го оценява и се радвам, че подчертава ролята на училищата и на обучението, но трябва също да подсилим ролята на общностите и на семействата. Защото училището не е само училище, но важно е и това, което се случва след училище, в различни извънкласни мероприятия. Например, когато децата ходят на спорт или пък на бойни изкуства. Целта е например, да се научат да се защитават слабите. И мисля, че точно това трябва да покажем на младите хора. И а, бих желал да видя повече смелост от госпожа Дати, когато говори за а, регистрацията на пътническите данни. Мисля, че там трябва да сме много по-решителни, ако ще се борим срещу тероризма. Благодаря. Thank you, Thomas. Um, next is Birgit Zippel. Birgit. Thank you very much. Birgit Zippel. Първо благодаря на докладчика и в същото време искам да попитам за какво говорим. Като чета този текст, се обърквам това доклад за борба с тероризма ли е или е доклад за превенция на радикализацията? И двата въпроса са свързани, разбира се, ме не са един и същи въпрос. Така че говорим за ПНР, това е за борба с тероризма, но това не е превенция. Така че трябва ясно да кажем за какво говорим и да ви кажа, предпочитам доклад за превенция на радикализацията, защото вече имаме като Европейски парламент една резолюция за борба с тероризма. Когато говорим за това, което се случва в затворите, да, всички сме съгласни, че там се радикализират хора, но може само да говорим за това, че трябва да изпратим квалифицирани имами в затворите. Там, където се радикализират хората, е, е всъщност положението с това, че те са пренаселени и много често са нискокачествени услугите там, така че безмислено е сега да пращаме имам в такива затвори, като положението там е трагично и то толкова трагично, че хората са готови да последват която и да е идея, която им представя по-добър живот в момента, в който излязат от затвора. След това интернет. Интернет ли е причината, поради която се радикализират хората? не се случва винаги, но трябва да се съглася с Тимати Кърхълп. Интернет е един от инструментите, които дават добра насока, що се отнася до радикализацията, е една част от лошата страна на интернет. Но това не означава, че тези, които са активни по интернет, атакуват. Да, може да помага при известна радикализация, но да извършва цялата радикализация е необходим човек, който да ви насърчава, който да ви подкрепя, който да ви дава идея какво може да очаквате. Нека накрая кажа още нещо е, за карикатурите, които водят до войни и до насилие. Извинявам се, карикатурите не водят до насилие. Политическите групи, които злоупотребяват с тях за да извличат политическа полза, ги използват за да подвеждат хората. Самите карикатури не са виновни. И съм против това, в, при което ние в Европейския съюз имаме ножици в мозъка си и си мислим това дали няма да подкрепи някоя екстремистка група. Ние сме континент на свобода на изразяването. И мисля, че отговора за радикализацията и тероризма не може да е да свиваме свободите си. Трябва да ги следваме и да търсим истинските причини за радикализацията. Това са училището и семейството. Но и собствената ни политика в различни сфери. Thank you, next, uh, finally, is Mario И накрая Марио Лорестен. Thank you. I really want to continue. Аз искам да продължа с това, което каза Биргит. Тя каза много важни неща, Тимоти също, защото е очевидно, че интернет подсилва елементи, които съществуват в обществото. И тук се крие една от опасностите. Ако правим репресия по интернет, тогава подсилваме радикализацията като такава. Трябва много да внимаваме. Всяка стъпка в интернет е публична. Незаконното съдържание. Тоест искаме от платформите да цензурират. Не, не искаме това, искаме свободно общество и свободни медии. трябва да има правно решение, кое е незаконно. Трябва да има съдебно а, решение, не някой да прецени кое е незаконно и кое е. И след това стигаме до две неща. А, наблюдение от страда на полицията, например, съдържание, което по закон е незаконно, примерно, което призовава за убийства, за насилие, и от друга страна има социален мониторинг. Социалният мониторинг трябва да се извършва от НПО, от самото общество. Това трябва да бъде подсилено. Начинът на говорене трябва да се развива от самите хора. Това трябва да подкрепим. И това липсва в доклада. Thank you, Mario. Um, the commission... Благодаря. Комисията бе цитирана многократно нещо конкретно, преди да дам на комисията, давам думата на колегата, преди да дам думата на комисията. Не, всъщност аз ще попитам. Връщането на радикализирани европейски граждани. Един от най-големите проблеми. Господин Кирхоп, Жин Ламкорп ще се съгласят с мене. В моята държава членка, но и в други държави членка. Господин Депри спомена това. Някои от големите проблеми, които ре-радикализират хората неправенето на разлика между отделни видове лица, унези, които отиват да помагат. Това е голям проблем. И каква част от доклада ви се занимава с това? Доклада ви не се ли занимава с това по един значителен начин? Тъй като това е наистина национална компетентност, съдебните системи се занимават но аз мисля, че е голям въпрос и при радикализацията. И аз сега ще дам думата на комисията и след това ще си дам думата за... Да, добре, ще дам думата сега на комисията и след това ще те помоля да отговориш. Думата ли поискахте? Не. Питам колегата. Sorry, I didn't have you on the list. Is it okay? Okay, so I'm going to bring in the Commission now, and then, Rachida, I'm going to bring you in at the end to um, do the, answer all the questions. Благодаря, председателя, Благодаря, че ни поканихте тук. Смятам, че този редовен обмен на становища може да доведе до по-добро разбиране между двете институции. Благодаря за поканата. Аз съм... Благодаря на докладчика. Доклада е важен, темата също и момента наистина е уместен. Не само заради случилото се в Париж, в Тунис и по други части от света, но и защото в момента, в който ние говорим, министрите обсъждат новия дневен ред, предложен от комисията на 28 април в областта на сигурността. Ето защо бяха започнати много инициативи и конкретни действия. Съвсем в телеграфичен стил ще говоря. Съгласни сме, че радикализацията е сложен процес и че тя не е свързана нито с конкретна религия, конкретна идеология или конкретно философско виждане. Има обаче пет основни причини, които водят до радикализация. И вероисповеданието е едно от тях. Затова да престанем да заклеймаваме само определена религия. На второ място. Самата религия не е дълбоката причина за радикализацията – злоупотребата с нея от някои хора води до радикализация. В този свят, пълен с стрес и несигурност, неизбежно се стига до там. Ето защо винаги трябва а, внимателно да обсъждаме причините и да внасяме съответните нюанси превенцията, както казваме на френски, the soft is the hardest. Говорим за обучение, за образование, за квалификация на персонала в затворите, тези, които са на предна линия, хората, които са на място, трябва да бъдат обучени, но резултатите от това обучение не могат да станат за една нощ. Системата е доста сложна и ние трябва да бъдем бързи, а, наистина сложно е. Аз виждам какво е политическото предизвикателство в това отношение. Ние предложихме изменение на рамковото решение, в което се дава определение за тероризъм, за да имаме по-добро определение на чуждестранни бойци. В този случай включваме и хората, които получават военно обучение в чужбина. Да, направили сме и някои конкретни предложения. Последното бе направено 28 април което прерасна в план за действие и то бе одобрено от съвета. Мога да навляза в по-големи подробности, ако желаете. По отношение на добрите практики и европейската мрежа, комисаря Хан добре чу вашето послание, защото от есента ще се увеличат с 4 пъти средствата по е, програмата за сигурност. Изключително е, много, около 1500 неправителствени организации, асоциации и така нататък ще работят в мрежа. Това са асоциации, е, младежки центрове, спортни центрове, затворнически персонал, които ще работят в мрежа и ще обменят добри практики. Това не означава, че просто някъде онлайн сме направили списък с добри практики. Това означава, че в момента по поискване се предоставят консултативни услуги на някои държави членки. От септември работата на тази мрежа ще бъде засилена. Тоест, хората, които работят на терена, ще бъдат пряко свързани с политическите лица. Ще има и министерска среща, на която е, хората, които работят на място, ще могат да дойдат, за да изложат и своята гледна точка. Предполагам, че ще има и противопоставяне на идеите. Е, това, от което се нуждаем, това, което липсва, това, което трябва да бъде направено, това, което трябва да бъде подобрено в е, европейската мрежа. За интернет. Основното предизвикателство е свързано с запазването на свободата в това фантастично интернет пространство. Не можем да приемем списанието на Алкайда да се продава в реповете в Европа, защото тогава позволяваме това списание да се разпространява по интернет. Трябва да се обясни на хората кои са тези бойци и организации, какво правят. Да обясним, че са незаконосъобразни техните действия. Крайните убеждения в едно демократическо общество нямат винаги своето място. Трябва да обясним кое е съдържанието, което нарушава условията и трябва да поискаме от тях да оттеглят съдържанието, което държавите членки Европол са определили като крайно. По отношение на обучението. Да, Европа има нови програми, младеж и гражданство, което е продължението всъщност на програмата Еразъм. Предимството на тези програми е, че това са програми, които имат за цел обучение, образование, развиване на критичното мислене, релативизирането на информацията в медиите и така нататък. Доста имам да кажа по отношение на финансирането на тероризма и в това отношение през следващите месеци ще предложим система за замразяване на авуарите на терористи списък с активите на терористите бе изготвен от ООН. И е пълен парадокс, че на европейско равнище няма подобен списък. И така, доклада засяга изключително важни теми, по всички от тях ние работим и сме готови да работим по-бързо и по-ефективно, ако ни подкрепите. Благодаря. Thank you very much. And so finally I return to our rapporteur. И сега дам дума на Рашида Дати. Мерси, е, мисър президент. Е. Благодаря, господин председател. Да, действително, доста предложения чухме. Самия вие, господин председател, се позвахте на сравнителния подход и попитахте дали информацията е качествена, количествена. говорите за Обединеното кралство. Да, вярно е, че в Обединеното кралство е, се поставя акцент върху превенцията и добрите практики. Правят се много опити, експериментира се. Разликата с другите държави членки е, че местните общности работят ръка за ръка с държавата и има сдружение на всякакви равнища. В другите държави членки обаче асоциациите е, не винаги биват слушани и тяхната работа не винаги е ефективна някои местни общности пък не желаят да работят с съответните асоциации, защото смятат, че те са с други политически убеждения и това води до проблем. А в крайна сметка целта е свързана с ефективни действия. Така че да, много има да се работи, много информация е налична, Друг е въпросът как обаче се използва тази информация. Днес разполагаме с много информация, хората не могат да я анализират, защото просто не знаят как да я използват. Това е на въпроса ви за сравнителния подход. На въпроса на Ана Гомеш. Права сте. Съгласна съм. Има проблем с формулировката. Когато се взех с този доклад, осъзнах, че е трудно трудно е а, да се даде определение на чуждестранен боец, който всъщност не е чуждестранен. А, някой може да бъде с радикални убеждения, без обаче да е терорист, може да е религиозен интегрист, но да няма престъпни намерения. Така че доста а, тънки а, разлики има и човек не трябва да бъде наивен трябва да бъде точен. Нуждаем се от точни определения, за да дадем и правилното решение на проблема. Съгласна съм с вас за формулировките. Да, действително ще имаме по-точни дефиниции. Какво означава някой да бъде радикализиран? Няма да преследваме всички с радикални убеждения, а само тези, които възнамеряват да извършат престъпление или насърчават други го да извърши такова но трябва да бъдем предпазливи и старателни при изготвянето на формулировката. Има много държави, които ще бъдат привлечени, други пък не, но това е тясно свързано с една друга тема, която не обсъждаме чак толкова много, а именно ислямофобията. Не исляма е проблем сам по себе си и именно този дебат водим в Франция в момента, а злоупотребата с него по-различните практики на исляма водят до проблем. Човек може да го практикува или не, но когато има отклонение от исляма, тези практики се ползват за претекст и се стига до радикализация. И на това трябва да работим, за да може да не се стига до заклеймяване на част от нашите съграждани, защото сме избрали една или друга формулировка. Така, например, днес а, да бъдеш инженер в ядрената енергетика или да бъдеш физик и да носиш име, което пряко да те свързва с а, мюсюлманството, уверявам ви, за такъв човек е много трудно да си намери работа. Така че трябва малко да разчистим а, терена. А, това е тема, за която някои не желаят да а, говорят, защото това е различна тема, но тя е пряко свързана с настоящата. За Саудитска Арабия също съм съгласна. Да, действително. Това е умерена държава, но там няма свобода на жените. Много от свободите са потъпкани. Е, свободите на малолетните също. Така че има много проблеми. Има конфликт с нашите ценности ако евродепутатите смятат, че това е една умерена държава, то тогава всичко е въпрос на принцип. Относно понятието чуждестранен боец, да, отговорих ви в това отношение. По отношение на ам, Ирак, вече ви казах, че когато се срещнах с иракските власти, те казаха, ама това са ваши граждани. Да помогнем на семействата. Да, правилно. Вие в Европейската комисия и ние смятаме, че трябва да се окаже подкрепа на семейството. Семейството, което понякога не знае какво да прави с радикализираните си деца. Затова подкрепям всяко изменение в този смисъл. Господин Кекоп, вие също говорихте за радикализацията и за определението на радикализация. Човек може да има радикални убеждения, може да е интегрист, но това не, не ви прави терорист. Ако нямаме точна дефиниция, няма да може да има превенция, няма да може да се налагат и санкции. Затова се нуждаем от точно определение. Мисиоманите са първата жертва на този тип радикализация. И това ни го показват статистиките. Как чрез образованието да предотвратим радикализацията? Господин Кирхоп сам ни каза, че ако използваме вече наличните инструменти, ако нашите разузнавателни служби си сътрудничат повече, ще се справим. Сътрудничеството между някои държави е добро, но от чисто културна гледна точка има държави членки, които не желаят да си сътрудничат с други, защото считат, че не могат да им предоставят а, спокойно цялата надлежна информация. Многократно чух, че интернет е виновен. Не можем да кажем, че не съм казала, че интернет е виновен. Казах, че и той носи част от вината. Интернет е виртуално бойно поле, виртуален тренировачен лагер и това е неоспорим факт. Много млади, които не са социализирани, които цял ден прекарват времето си пред телевизора, наистина се радикализират в интернет. Има страшно много интернет сайтове, видеозаписи, записи в този смисъл и те привличат все повече млади хора. Ето защо и много от младите хора се връщат разочаровани, защото тези холивудски сцени, които са виждали в видеозаписите, не отговарят на тези, които те виждат в ислямска държава. Някой ми каза, че нямам ясна визия за доклада защото нямаме ясна стратегия. Именно това е причината за доклада, за да се стигне до такава стратегия. На следващо място добрите практики. Не си спомням кой каза преди е, малко, че няма много добри практики. Това не е вярно. Има такива. Просто трябва да се прилагат от всички. Да се прилагат на европейско равнище. Равнище, извинете. Барбара Спинели говори за репресията, тя изказа някои колебания. Каза, че радикализацията в затворите може да ни доведе и до сегрегация в затворите. Напротив, целият опит в затворите ни учи, че Както в Италия, така и във Франция, много терористични групи бяха изолирани. В Франция имахме проблем с Корсика, в Италия пък имаше отделни квартали. А Същото беше и в Баската република в Испания, но не това се случва в Европа, а именно Хората са отделени в затворите в специални сгради. Ние трябва да опазим всички е, останали затворници, които имат достъп с е, е, тези с радикални убеждения. Не трябва да се стига до пълно изолиране обаче, защото не смятам, че това е правилният начин за превенция. Тоест, никакъв случай не можем да говорим за отделяне и пълно изолиране на останалите от тези са радикални виждания. Имаше изказване извън микрофона. Госпожа да ти каза, да, но това не е сегрегация. Има разлика между тотална изолация и сегрегация. Ще има по-индивидуален надзор върху тези, които се радикализират. Във Франция беше направен опит в затвора в Френ – там хората не бяха изолирани, а бяха наблюдавани как се радикализират. Относно имамите и тяхното обучение. Някой каза, това не е пряко свързано с имамите. Тези, които са с радикални виждания, те въобще не се получават от имамите. Но е, съвсем друго е човек да може да говори езика на е, задържаните. Е, имамите не говорят арабски. Нека да си го признаем. Те изобщо не говорят арабски. Те са отрасли тук в Европа. А, така че малко са ви изкривени вижданията. Затова действително се нуждаем от имами, които да отговарят на нашите нужди на конкретния контекст. На следващо място. Аз съм съгласна с данните, с предаването на данните за пътниците. В това отношение малко се различавам от моята група. Но друг е въпросът дали тази информация трябва да въжи за всички. Тук не става въпрос за това дали тук се делим на лоши или на добри, просто трябва да бъдем реалисти и да стигнем до компромис. Госпожа Ламберт говори за определението на радикализация на чуждестранния боец. Повтарям, тук не визираме конкретна общност а, или конкретна религия. Дадохте пример с руско-украинската граница. Именно за това казвам, че се нуждаем от определение, което да бъде ефективно. Така че съм напълно съгласна с вас. Нещо, което казах и в уводните си думи, а именно истинската дискусия е свързана с правилното определение. Защото в противен случай, каквото и да приемаме като насоки, няма да ни доведе до никъде. Относно заклеймяването, съгласна съм с всичко, което казахте за ислямофобията и така нататък. Образованието е част, образованието е част от превенцията. Това е неоспорим факт. Трябва да помислим и какво да правим с тези, които се връщат. Не може да ги осъдим всичките, защото някои от тях не са извършили престъпление. Трябва да се вземем с тези хора, защото те са травмирани. Ще ви призная нещо. В моята политическа група във Франция някои препоръчват да забраним на тези хора да се връщат в Европа. Аз не подкрепям тази идея защото това няма да помогне на семействата им, няма да помогне и на тези хора. Някои пред... от колегите поставиха акцента върху истинските причини. Моля ви, не можем да кажем, че е, причините са само свързани с социалната сфера. Нека да бъдем реалисти. Някои от тези хора си имат определено ясна цел и тя е да извърша терористичен акт срещу западноевропейското общество. За това трябва да има санкции и репресия. А относно социалното измерение, вече ви казах. Образование, обучение, подкрепа за семействата на тези хора. Разполагаме с всички необходими инструменти, за да предотвратим радикализацията. Но със сигурност ще трябва да прибегнем до репресия, но не и спрямо тези, които не са извършили престъпление. Наказателното право има не само репресивен характер, но и възпиращ такъв. Вярвайте ми, същото се отнася и до борбата с ислямофобията. Една наказателно-правна мярка може да има и възпиращ характер. Господин Дюпре, вие казахте, че съм била строга. Не, че съм била строга, но понякога, имайки предвид нашия опит, аз съм работил в различна парламентарна комисия, да знам, че понякога си оставаме само с думите. Сега искам да приложим принципа, който а, предлагаме. Тоест този принцип трябва реално да бъде приложен. Изцяло съм съгласна с казаното за Европол. Да, Европол има какво да направи относно незаконосъобразното съдържание – някой ще каже, ама това е цензура. Не. Съдържанието е законосъобразно или незаконосъобразно. Ако е незаконосъобразно, си има цензура. И то се сваля. И затова има квалифицирани експерти, които могат да наложат тази цензура и да забранят незаконосъобразното съдържание, ако то е такова. Ако считам, някой счита, че съдържанието е законосъобразно, тогава си има съответните средства за правна защита. Това е относно интернет съдържанието. То или е законосъобразно или не. Тук не става въпрос за някаква морална оценка. Господин Дюпре, вие казахте, че някой, който не е направил нищо, не може да бъде санкциониран. Но ако има незаконосъобразно съдържание и вие кажете на този човек свалете го и той не го направи, тогава може да го санкционирате. Така че в това отношение можем да преработим текст. Вие коя точка имате предвид? Добре, добре. Ще да обсъдим. Прекъсва председателя. Свършвам, свършвам. Не се преценявайте. За ислямофобията. Рашида. Не трябва да отговаряш на всеки. Добре, господин председател. Позволете, моля, моля. Не, не, аз съм виновен. Аз трябваше да ви го кажа. Много хора всъщност си оформят измененията, като а, те хвалят или наклонена черта имат идея за изменения. А, но е хубаво, че отговори на всички, но не си длъжна да го правиш, нали знаеш? Така че моля те просто в заключение, защото отговори на всички. Е, Приключвам. Във връзка с казаното от комисията. Тя каза, че трябва да се внесе известен нюанс. Аз мисля, че моя доклад е изключително нюансиран относно бюджета. Радвам се, че той бе увеличен. Казахте, че интернет сектор е привлечен, но тук се случва като в любовта. Не може само думи, трябва и действие. Така че сега интернет трябва да премине към действие. В интернет си има съответната харта. И всяка сива зона трябва да бъде разяснена. Винаги трябва да се прилага хартата. Ако тя не се прилага, ние трябва да действаме. И в заключение, за финансирането на тероризма. Казахте, че ще замразяват активите на терористите. Госпожа Гомеш каза, че трябва да се замразят активите на терористите и че трябва да се проследи финансирането на държавите членки, които финансират училища, в които се радикализират хора. Така че моля Европейската комисия в това отношение да направи нещо. Вярвайте ми, ще ви подкрепим. И вече наистина последно, а, различните обучения, еразъм и така нататък, извинявайте. Обаче, тези хора нямат достъп до еразъм. Еразъм е предназначен за някои привилегировани семейства, семейства от средната класа, а и а, тази категория хора, която се радикализира, съвсем няма достъп до тези програми. Те обикновенно идват от по необлагодетелствани семейства. Така че би било добре Европейската комисия да вземе това предвид. Благодаря. Thank you very much, Ms. I think that turned into... Благодаря, госпожа Дати. Изключително изчерпателна дискусия. Така и трябва да бъде. Трябва да ви хвалим, но има известни безпокойства за това къде върви. Нали така, Барбара? Безпокойствата бяха изразени. Опита се да отговори. Нещата са точно такива, каквито трябваше да бъдат. Подаване на изменения 25 юни. Близо е тази дата. Колеги, подайте измененията си, за да имаме един наистина добър доклад. Благодаря ви, колеги, за дискусията. Трябва да спомена сега, че трябва да гласуваме в 4.20, което означава, че ще попритиснем следващата точка, но тъй като това е моя резолюция, аз ще си я притисна сам и ще бъда бърз. Както казвам на моите своите служители. Това е най-отлаганата точка, защото е моята. Та, тъй като искам да проявя уважение към тях и към себе си, ще се опитам да я покрия. Ще ограничи, може би, броя на изказващите се. Така че, наистина в 20 да гласуваме. Um, this is the consideration of the draft motion for resolution. Сега проекто резолюция с искане за устен въпрос. Резолюцията бе прията в пленарна зала миналата година след разследване за електронното масово наблюдение, по което аз бях докладчик и се искаше да продължим да извършваме мониторинг по този въпрос. Колегата, колегите най-вероятно си спомнят, за да го направим политическите групи решиха да се зададе въпрос с устен отговор а, към съвета и комисията в Лерната зала и да се приеме резолюция. Това е методологията, която одобрихме и днес ще ви представя максимално бързо какви са тези въпроси и резолюцията и след това може би мен на становище. И така, колеги. Uh, the, the key points to the, um... Набързо ще ви представя предложението си за резолюция. В началото, колеги, знаете, че при предишния мандат, особено на тези, които не бяха тук, нашата комисия направи една анкетна комисия за масовото електронно наблюдение на граждани и се прие така наречения цифров хабеос корпус през март 14 година. Това проучване беше безпредседентно. 16 изслушвания, разисквания на високо ниво с експерти от Европейския съюз, от САЩ, Бразилия и държавите членки. Искахме да планираме напред, т.е. искахме да направим така, че конкретните предложения ще бъдат последствени в този нов мандат и ще останат сред приоритетите на Европейския съюз. Това беше идеята. Сега вече сме на втори етап на това, тази анкетна комисия и ние трябваше да следим какво се случва и да ви докладваме. И сега ще представя тази резолюция. Крайен срок за изменение 29 е юни. С процедурата искахме да се чуе цялата комисия е, и една максимално прозрачна процедура, за това я избрахме. От времето на доклада миналата година постоянно се случват различни неща, като например разкритията на Сноуден, за събирането на изображени човешки лица посредством съответна апаратура, подслушване на разговори между юристи, хакиране, например, на големи а, компании като Джамакал, които произвеждат сим-карти на международно ниво и в Европейски съюз и в САЩ се водиха тези разследвания, като идеята беше нашите граждани да могат да се обърнат към съд по едно общо споразумение и да се приеме американския закон Freedom. В нашата резолюция всъщност описваме какво се е случило по тези 8 действия, които се предложиха в цифровия Хабелс Корпус. И те включват следното. Ще резюмирам, разбира се. Първо, независимо, че искахме да се прекрати Safe Harbor, искаме комисията в писмен вид да ни представи какви са тези споразумения, които те са подписали и дали на САЩ. Комисията каза, че до миналото лято ще докладва, но все още нашата комисия чака. Чакаме също така и съда да вземе решение за Марк Ремс. След това защита на данните. Както знаете, съвета прие общ подход по регламента и искам да подчертая два момента тук. Първо, парламентът няма да приеме законодателство, което въвежда по-низки стандарти от съществуващите с директивата 95 и също така съвет трябва да работи, за да направи така, че да се постигне съгласие по директивата а, а, и как тя да се ползва от правоохранителните органи. Това са основните моменти, които искам да подчертая. След това спораз... общото споразумение, администрацията на САЩ каза, че ще даде възможност за достъп до съд от страна на европейски граждани, които искат да обжават събирането на техните данни. А, ние приветствахме такъв един акт и искахме да се приеме последваща дейност. Сега демократичен надзор поискахме националните парламенти да преразглеждат системите си за контрол над разузнавателните агенции. Имаше колеги, които присъстваха на една двудневна конференция в този смисъл. Благодаря им за присъствието. Беше четвъртък и петък, преди няколко дни. След приемането имахме много успешна конференция и отново за първи път германски и италиански национални парламенти присъстваха. Така че това е една възможност те да обсъдят най-добрите практики. Нямаме компетентност тук, но можем да видим какви са най-добрите практики на държавите членки и мисля, че тази функция сме я изпълнили. На пето място и къде сигурност. Няма действия от страна на комисията, свързани с препоръките, които направихме за засилване на електронните на интернет, сигурността и правото на личен живот. Що се отнася до Европейски парламент, работим в тясно сътрудничество с госпожа Валиан и Джан Карло Белела по тези въпроси. Ще видим окончателен доклад за това какво прави Генерална дирекция ITEC по приемането на този доклад. Комисията организира също така една конференция за защита на личните данни в интернет и а, тя ще се проведе до края на 15-та година. По тези два въпроса отново става дума за систематично систематични последващи действия по резолюцията. След това защита на онези, които подават сигнали. Една от препоръките от предишния мандат в резолюцията бе такава. Искахме комисията да направи едно разглеждане на обща закрила на подаващите сигнали в Европейския съюз. Европейската комисия не го е направила, затова ги призоваваме до края на 16-та година най-късно да излязат с съобщение по този въпрос. 7. Що се отнася до техническите развития, резолюцията говори за търговски фирми, за криптиране, делокализация на облаци и цялостно криптиране, е, особено във връзка с масовото наблюдение. Колеги, почти свърших. Може да видим докъде е стигнал прилагането на този цифров хабеус корпус. Далече сме от прилагане на тези препоръки. В отделните държави членки много повече вече се говори за това, говори се за правото на личен живот, но за съжаление няма конкретни мерки, които са предприяти различните мерки и ограничения от страна на разузнавателни преправящи органи е, не са нужни. Те често казват, че те са нужни, но всъщност те действат срещу желанието ни да гарантираме по-добра безопасност на тези данни и не искат да ни помага, що се нас до криптиране. Моето безпокойство е, че резолюцията като цяло има още много дълъг път пред себе си и аз ще бъда малко провокативен и ще кажа, че по резолюцията все още има празни места, пропуски, и затова сега ще се обърна към депутатите, които следят тази тематика и ще ви попитам какво мислите, особено у нези от вас, които са в групата за мониторинг. Започвам с Аксел Вос. Ähm, Благодаря, председателю. И аз с удоволствие ще кажа нещо за тази резолюция, но ще се огранича, тъй като времето ни притиска. Само шест неща ще кажа. Първо по четвърти параграф. Аз лично смятам, че това е нужно, тъй като вчера съветът е, е, постигна съгласие по защитата на данните. Така че мисля, че това вече не е нужно. Шести параграф е, мога да кажа, че след една година този пакет в настоящата си форма не е достатъчно ефективен. Може би е, можем да започнем паралелни преговори по него, но дали всичко трябва да приключи в един и същи момент не е ясно. Трябва да бъдем гъвкави при е, разглеждането на този въпрос. Сега от 9 до 13 параграф е, Safe Harbor. Аз лично смятам, че ако не искаме да повтаряме това, което казахме миналата година, трябва да кажем първо, че подкрепяме преговорите на комисията и ще преценим резултата. Също така ще видим какви са альтернативите, които ни дават възможност а, да постигнем а, такова безопасно убежище, сейф харбър, ако не всичко е записано така, по параграф 16, 17, е, а, националната сигурност е прерогатив на държавите членки и ние не можем да се намесваме. Параграф 20, ТИТИП, аз лично смятам, че миналата година нямахме информация за някакви злоупотреби защо отново искаме да направим това, да повдигнем този въпрос? Не би трябвало. 24 параграф. Отново смятам, че нямаме правомощия това да го правим на европейско ниво. 30 параграф а, трябва да посоча, че това може да е подходяща времева рамка, но трябва да се намесваме, когато е необходимо, а не когато посочва някакъв график. Благодаря, благодаря ти, че си толкова кратък. Знае, че искаше да кажеш много повече, но така и в този дух, колеги, сега ще приключу с Ева Жули, Барбара Спинели, Кърк Хоуп, е, Корелио, Ернст и Бергит Зипел. Ако сте съгласни, моля ви по минутка две на всеки. Аз съм виновен. Аз. Трябва да гласуваме в 4.20. Съгласни ли сте, колеги? И така, Ева. Благодаря, господин председател. Много благодаря за този качествен доклад, който ние зелените ще защитим. Съжаляваме се заедно с вас, че споразуменията по Safe Harbor и Суит не са били замразени, спрени след откриването, разкриването на масовото послушване на европейски граждани. Съжаляваме, също както и вие, е, за това, че държавите членки не са спрели това масово следене в сътрудничество с различните американски агенции. И също откриването на факта на това, за това наблюдение от немските служби за понареждане на американските е много шокиращо а, и да установим, че Лисейският дворец е подслушван така, както и 50 други линии, това е нещо невероятно. Имаше също една тревога за недостатъчната сигурност в нашата информатична система, така както го показва и атаката върху немския парламент. И силно се възмущавам от факта, че комисията счита, че е по-успешно да се занимава с директивата за бизнес тайните вместо директивата за подобно наблюдение на европейските граждани. Европейските граждани също не са очаровани. Знаете, че за по-малко от 10 дни над 300 милиона европейски граждани се обърнаха към Европейската комисия. Ситуацията на Сноуден не се промени, никой не му предлага политическо убежище и той е все така в Москва и е, и именно в, в една такава ситуация, в един такъв контекст, директивата за бизнес тайните е много шокираща. Не виждаме нищо да се случва. И, господин председател, моля ви, оставете ми две минути. Защото аз съм също и гласът срещу а, за френския закон за подслушване, наблюдение на, на френските граждани и то без контрол. Защо казвам без контрол? Защото а, има един такъв уж контролен орган, който е смехотворен. А, защото този контрол всъщност използва хора на часово работно време. Благодаря, Ева. Ще има дискусия на координаторите по френският закон, така че тогава ще можете да се изкажете. Моля ви, колеги, бъдете дисциплинирани защото трябва да гласуваме в 4.20 и после трябва да се сменим зала за изслушването в подкомисията СЕДЕ. Сега господин Кърхоп. Ще бъда много кратък. Съсредоточен съм, господин председател, както беше казано преди един или два оратора. Нека да напомня, че компетенциите не дават по член 4 на Европейския съюз такива компетенции, по, които са всъщност в рамките на националния интегритет и националната сигурност. Това е задача на всяка държава членка и аз напълно подкрепям тази идея. Аз също искам да имаме а, законно поведение от страна на наблюдателните и разузнавателните служби. Но трябва да има също и национални такива разследвания, не е от Европейския парламент. И както знаете, много често съм го казвал относно господин Сноуден, той остава, доколкото знам, издирван престъпник, който подлежи на американското законодателство. И той нанесе огромни щети. Но това, което той предизвика като щети на западните служби, може да заплаши много животи и е издирван в Съединените щати. А, да, можете да се смеете тук. Аз говоря за човешки животи. И, и искаме да веднага да се наруши, да, да, да искаме да се забрани международно споразумение, доколкото знам, това не може да бъде подкрепено нито от мен, нито от нашата група. А сега Барбара Спинели. Благодаря, господин председателю. Исках първо да благодаря за отличния доклад, прекрасен доклад и за това, че изразявате неудовлетворение, за желанието евентуално да се обърнем към правни пътища, тъй като не се прилагат комис... от комисията програми. Искам да задам един въпрос за подаващите сигнали. За съжаление не сме получили ясни отговори и според мен това е изключително сериозно. Изключително сериозно е, че тук се говори, че някой е наранил някого, а това не се е случило. Възможно ли е да се включи в доклада и ролята на защита на лицето, което подава информация на журналисти. Защото тези, които дават сведения на журналистите, също дават информация срещу големи многонационални фирми. Знаете, че в момента има един апел, който защитава едно такова лице и директивата за тайната. Благодаря. Thank you, Barbara. Uh... Благодаря, Барбара. А сега Карлов Карелио. Благодаря, господин председател. Искам да, благодаря, да поздравя първо, да ви поздравя за този текст. Много добра основа. Разбира се, винаги може да се подобри, но нека да напомня, че се съсредоточава този текст върху всички области, по които имаме притеснения. Когато говорим за това а, масово наблюдение, масово подслушване на европейските граждани, видяхте, че имаше скандал а, в медиите и после всичко заглъхна. Ние в а, тази комисия не трябва обаче да обръщаме гръб трябва да продължим да се занимаваме с този въпрос. Трябва да сме наясно какви ще са нашите отношения с трети държави. И също не можем да кажем, че това не е в нашите компетенции. Способността да следим разнователните тайните служби е в националните компетенции – но ние трябва да го взимаме на сериозно, трябва да се възползваме от най-добрите практики. Доколкото знаем, имаше едно изслушване тук с ръководителите или представителите на ръководство на тези секретни служби на, европейск... на отделните европейски държави и заедно трябва да намерим отговор. Не можем просто да си позволим да нямаме такъв контрол над секретните служби, защото в такъв случай има риск от злоупотреба с човешките права в тези държави. Това е нещо, което не можем да пренебрегнем. Благодаря, Карлос. Корнелия. Благодаря, Клод. Смятам, че е добре да повдигнем отново този въпрос в резолюция. Още повече, че от доста време нищо не се е променяло. Било то по НС или по други а, такива секретни служби. Мисля, че това е добро предизвикателство, голямо предизвикателство и не знам обаче как да върнем доверието на гражданите. пакетът с данните трябва да остане тук в доклада, иначе директивата ще потъне в запение. И съответно не мога да си представя това да се случи. Относно Safe Harbor, ситуацията не се е променила. А, ние поискахме това прекратяване и продължаваме да го искаме. Още повече, че комисията не е отговорила на нашите искания за демократичен контрол и за демократично наблюдение. Вярно е, че ние непрекъснато установяваме, че съществува един недостиг на подобен контрол. Смятам, че точно за това тази точка трябва да остане в резолюцията. Ако се борим с тези, които ам, дават някакъв сигнал за нарушение, ние всъщност се борим срещу демокрацията. Трябва да ги защитаваме тези хора. Благодаря, Корнелия, казва председателя. И накрая Биргит. Thank you very much and I would be great. Благодаря. Моля всички колеги, които влязаха да спрат да си говорят. Е, Бригите, това е моята задача, моята работа. Аз трябва да ще да го кажа. Не, няма проблеми, господин председател. И сега, накратко по дебата. Подкрепям напълно доклада. Не съм против споminаването на едни същи неща, защото ситуацията не се е променила в такъв случай. Ще трябва да повтарям отново, отново това, което искаме в, поискахме в първоначалния доклад по доклада на NSA. Е Относно националната сигурност, не само, че имам усещането, че това е в нашите компетенции, но и Считам, че това са европейски компетенции, защото когато говорим за този въпрос, било без значение дали е тероризъм, било е кибер атаки, всичко е свързано с европейски отговорности, следователно е европейски въпрос. И дали трябва да споменаме националните служби за сигурност? Не съм очарована от това, но трябва защото тук не става въпрос само за NSN, тук се говори за британските такива и за немските, ето сега и френските, така че има много неща. И в пакета за защита на данните имаме нужда от един такъв подход като пакет, защото иначе не можем да сме сигурни, че са на гаранции за сигурност ще залегнат в директивата. Напълно подкрепям вашия доклад. О, какво облегчение. Благодаря, Миргит. Нека да спомена, така както каза Аксел че е много неудовлетворително да се занимаваме толкова набързо с такава важна резолюция. 29 юни е крайният срок за нея. Имаме нужда от много повече време за дискусия, но винаги така става тук. Един от докладите получава много време и интерес, а другия не. Аз няма да отговарям на тези въпроси. Ще е, дам лично отговор на колегите и очаквам измененията до края на, 20, до края на юни, 29 юни. И сега една минута пауза. Трябва да обсъдя някои неща с секретарията, преди да гласуваме. Надявам се, че ме слушате. Знам, че ме слушате. Една минута пауза и си пригответе картите за гласуване.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 така, проекто бюджет номер 5 2015 за финансовата година 2015. Он докладчика е Петър Немир. Изменение едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, отхвърля се, мисля. Гласуваме. Check Гласуваме компромисни изменения, но Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Моля, натиснете по-добре картите в машината. Tanya, do you want to maybe go to another seat? Ако все пак машината не работи, седнете на друго място. Right, colleagues. Compromise one is adopted. Приема се компромис с едно. Измене 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. О, отменя се. Отхвърля се. Извинявайте. Поправя се председателя. Моля, гласувайте електронно изменение 4. One. So let me get start here. Right, let's start again. Нека пак да започна. Кой е за изменение 3? За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Моля, гласуваме електронно. Изменение 5. Изменение 5. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. За. Против. Държали се. Отхвърля се. Изменение 9. За. Против Въздържали се. Приема се. Нека да го гласуваме. Електронно гласуване по изменение 9. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, вдигайте добре ръка тогава. Компромис 2. Моля, гласувайте електронно. That's carried. Приема се. Моля, втикайте хубаво ръка, колеги. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 21. За. Против. Първата част на изменение 21. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Нека да го проверим електронно. Моля, гласуваме електронно втората част на 21 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2, първата част. 22, извинявайте, първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част. За, против, въздържали се. Ще проверим електронно втората част на изменение 22. А, и първата част също. Изменение 22, първата част. Първата част, нека да проверим електронно. The vote is open on amendment 22, first part. Край на гласуването. Приема се. Сега изменение 22, втората част. За, против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се, поправя се председателя. Изменение 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега крайното гласуване по текста. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Поздравления.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 Очипваме в зала 1Е2 е за съвместното заседание с Комисията по сигурност.